Уважаеми колеги, за съжаление, още един път при възобновяването на сесията сме принудени да отдадем почет на жертви на международния тероризъм. Според нещо, което се превърна в тъжен, тъжна традиция.